от установената процедура. Преминаваме към първото гласуване. Удължаване на срока на мандата на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения, лошо администриране при прилагане на правото на Съюза във връзка с изпирането на при избягването на данъци и данъчни измами. С други думи, комисията ПАНА има искане мандатът да се удължи за още три месеца. Председателския съвет е съгласен. Комисията ПАНА смята, че е постигнат напредък в работата, че са проведени проучвателни мисии, слушвания. Има нужда от още работа. В светлината на документите, които те първа предстои да бъдат разгледани в хода на анкетата и трябва да бъдат изслушани още е, лица, е, Комисията ПАНА смята, че има нужда от още 3 месеца. Ако няма възражения срещу срещу решението на председателския съвет удължаването на